35, 36. Липсва ни още един глас. Всички гласуваха. 33 гласа за, 2 гласа против, въздържали се няма. Колегата от е получили картата си? Добре. Докладът се приеме. Доклад... Поздравление за докладчика. Преминаваме към гласуване на мобилизиране на същия фонд, но този път за Ломбардия. Докладчик е Салвадор, Салвадор Гарига. Има 7 изменения на колегата Дарден. Може ли да ги гласуваме на блок? Докладчикът подкрепя всички изменения. Изменение първо за, против, Въздържали се? Приема се. Изменение второ за. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение трето. За. Против. Един глас против. Въздържали се? Приема се. Изменение четвърто. За. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 5 за. За. Против. Два гласа против. Въздържали се. Приема се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Два гласа против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 с устно изменение. Разполагате с текста. За против 8 гласа против, въздържали се, приема се. Изменение 9 на групата на либералите, докладчикът е против, но всъщност това изменение пада, тъй като приехме изменение 8. Окончателно гласуване по текста, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Липсва ни един гласуващ. Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването. 33 гласа за, 2 против, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към гласуване на доклада на Катрин Траутман, посветен на Европейския семестър. Има три изменения, внесени от докладчика. Може да ги гласуваме блок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. Предложение за нов председател се извинява. Изменение 4. На Мария Карварло. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 с изменение госпожа Карвалио. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Прекратете гласуването. Всички гласуваха. 33 гласа за, 2 против. Същият резултат. Поздравления за докладчика. И стигаме до доклада на Идера Гърди Сабао Рубиал с много дълго заглавие. Мисля, ще бъде по-дълго от гласуването, ако тръгна да го чета. Така че ви предлагам да гласуваме блок. Изменение 7, изменение 2, изменение 5. Тъй като те са идентични. Докладчикът е за. За. Против. 6, 7. 8, 9, 10, 11. Нека да проверим. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. 36 гласували. Край на гласуването 23 гласа за, 13 гласа против. Приема се. Изменение 8. Разделно гласуване. Първа част. за заличаване на текста for member states и т.н. За? Против? Въздържали се? Същият резултат. След това част Гласуваме за продължаване на срок от 2011-2013 година. За. Против. Въздържали се? Приема се. С малко по-различно мнозинство. Изменение 9 на докладчика за. Против. 7 гласа против. Въздържали се? Гласувате за или против? Хелга, вие също ли сте за? Добре, нека да повторим гласуването. За. Гласуваме изменение 9. Против. Въздържали се. Мнозинството е за. Изменение първо на докладчика. За. Против. Въздържали се. Мнозинството е за. От съображението по била. Изменение трето на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение десето на Обединената левица. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 на Обединената левица съвместимо с изменение четвърто от докладчиката за. За, Против. Мнозинството. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 на докладчика. Добре, не искате да гласуваме. Добре. Окончателно гласуване в такъв случай. Моля, гласувайте. 37 гласуващи. Някой тук що си сложи картата и после я извади. Добре, както решите. 36 гласували, 26 гласа за, 8 против, 2 въздържали се. Доклада се приема. И последният доклад, който ще гласуваме на Юта Хау. Посветен на е, измененията в регламента за агенцията GNSS. Как да гласуваме всички изменения блок? Всички ли са съгласни? Гласуваме тогава само веднъж. Гласуваме Амблок и окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Юта, всичко или нищо. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 35 гласа за, 1 глас против. Въздържали се няма. Il sauve le caractère pluraliste de notre institution, hein, parce que sinon ce serait stalinien. Bon. Този един глас спасява плуралистичен характер на нашата институция. И така приключихме с гласуването на докладите. Остават ни няколко трансфера. Сега. Бюджет. Трета секция. 2013. ЕНП ми казах, от е НБ е ми казаха, че никой не би могъл да замести Джовани Лавия. И в качеството си на председател ще ви предложа доклад, измененията на докладчика. Alors, vous avez la présentation dans le Combu News. В списанието на Кокобо имате разполагате с документа. 12 и 15 са всъщност трансферите, които направихме към фонда за приспособяване към глобализацията. За това ви, ви предлагам едно гласуване амблок, за да препотвърдиме решението, което взехме за против. Въздържали се. Благодаря. Значи 12 и 15 са приети. Що се отнася до трансфер номер 20, става дума за резерва за 2013 година, тъй като не, нямахме достатъчно информация, но Докладчика е получил информация. Става дума за трансфер от порядъка на 12,75 милиона евро, от които 7,5 плащания за, против, господин Хартунг, въздържали се, приема се. И другите могат да бъдат гласувани, така ли? Става дума за а, резерви, за освобождаване на резерви Според докладчика могат да бъдат отпуснати резервите, тъй като условията са постигнати за, против, прието 24, 25, кой е за, против, господин Хартунг, въздържали се, приема се. Сега а, по другите глави Дерек Вон е тук. Благодаря, господин председател. Имам две искания за трансфер. Ще ги представя едновременно. Първо за сметната палата става дума за малко, 145 000 ев, евро за свърз, свързани с а, найеми на сгради и могат да бъдат трансферирани към редове свързани с присъединяването на Република Харватия. Ако го приемете, второ, Става дума за собствения бюджет на парламента. Знаете, че имаме резерв по ЕМАС 1 милион евро, който може да бъде използван за пет неща. Първо за съоръженията за видеоконференции, е, които позволяват да се реализират е, економии. Второ, за е, подобряване на е, столовете и всичко свързано с храненето. Трето, е, управлението на екологичното управление по-скоро на отпадъците. Става дума за кошчета и така нататък. Четири Става дума за електрически е, автомобили, които могат да използваме по за транспорт и на пето място използване на, the, the million, uh, the... на електрически съоръжения за депутатите. Така че аз а, приканвам колегите да подкрепят а, искането за тези два трансфера. Благодаря, скъпи колеги, казва председателя. Да, е електрически велосипеди за е, депутатите и обикновени за а, е, другите. А, е. така предлагам. Господин Анунг, а, нека да се върнем към трансфера от, за сметната палата 16 C13. Мисля, че не е логично да да се обръщаме към комисията за бюджет за увеличение на пари за кафе или за вода или за нещо. Е, надявам се, че не става дума само за кафе, а за е, напитки, които дават енергия, енергийни напитки. А, Става дума за 10 000 евро за договори, фотокопирни ксероксни машини е, и, и за напитките, защото не само заради топлото лято, това си е на практика един технически трансфер. Сега не става дума за големи решения, просто един автоматичен трансфер. Господин Хартонг е прав, обаче так, трябва да внимаваме по какъв начин озаглавяваме исканията за трансфер. Така, сега трансфера за сметната палата и след допълнителната информация, която получихме. За, против, въздържали се, приема се. И трансфера за парламента за, за кой е за велосипедите, против, един против, въздържали се, приема се. Получихме от а, службите на парламента искане за трансфер, обаче на, на един език. Е, един език, който знам оба, само аз обаче, така че не можем да гласуваме този трансфер, като няма условия. Колкото до политиката за изграждане на сгради, Моника Холмайер. Следващия път ще се занимаем с тези въпроси. Très Добре. Приключихме с гласуването. И сега предлагам да дадем думата на нашият юрисконсулт, господин Пенер. Аз не съм, не съм свикнал на тази голяма зала за бюджетен контрол. По принцип ние е, тук организираме тристранните е, разговори. Вие имате добра новина към нас. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да е, коментирам решението. Има бюджетни въпроси, които са спорни. Първите, в които участваше парламента, бяха всъщност бюджетни. 79-та година имаше жалби е, през 83-та, 86, 86-та имаше голямо, едно голямо решение, след това решение свързано с възнагражденията, 95-та и сега едно решение, което има голямо значение, тъй като на практика ще спре и ще е, фиксира нещата от Лисабон на сам. Става дума за едно кратко решение, което обаче ще посъкрата още. Първото заключение е следното. Председателя на парламента е единственият, който може да нареди е, спиране на бюджет. Какъв, откъде идва спора? Пред, председателя е, подписва бюджета след споразумението и е договор от Люксембург от 70-та година, но тогава всъщност беше председателя на съвета, който подписваше. От 75-та година насам председателят на парламента а, а, подписва бюджета. В момента обаче съвета се възпротивява на тази практика, защото съвета смяташе до вчера, че е, е, решението от 3 юли 1996 година е изчерпано и невалидно. Председателя на съвета е онзи, който дава задължителната сила на бюджета за държавите членки и институциите. председателят на парламента. По, по, този, по, по, по този начин дава сила на тази дейност не по силата на договора, а по силата на факта, че е председател на Европейския парламент. От Лисабон обаче нещата се промениха. Бюджетните процедури са специални процедури и след като има закон, законодателна процедура, има и закон, закон, който трябва да бъде преподписан от някаква инстанция. Според съвета това обаче не е парламента и смятаха, че и председателя на съвета, и председателя на парламента трябваше да подпишат, да подпишат този закон, за да влезе в сила. Така че съд, съдът е, взе едно абсолютно ясно и точно решение. Бюджетната процедура не, не, за, не завършва с документ подписан от председателя на съвета и на парламента, а съгласно член 314 председателят на парламента проверява е, точно, точността на, и редовността на, на процедурата, което само по себе си дава позволява влизането в сила на този закон. И съответно този акт е пре, пре, пре, е, пре, пре, преподписан и съответно влиза в сила за тази институция. Так... След след това се, се описват нехронологично действията на председателя на парламента и обхвата а, е, на неговия мандет. Аз е, ви прочетах параграф 50 и 51. След това ще, ще, ще прочета следващите абзаци. Има споразумение между, председа... между парламента и съвета за бюджета 2011 година, но имаше спор относно е, офи, официалното е, е, окончателното и официално оформяне на бюджета и за това само председателят на парламента може да го подпише. Това е по, съд... по съдържание и по този начин се прилага е, формално процедурата за приемане на бюджета си, а колкото по съществото на бюджета и документа на практика, документа бюджет, е, раз... Е, бюджета не е законодателно действие, а отчетен документ. Единственият законодателен документ е този, който е подписан от председателя. Разбира се, това може да бъде успорвано, но ще ви кажа какво е решението на съда. Според член 314 има специална процедура, според която бюджета е чисто отчетен документ, в който са вписани приходите и разходите. Към него има приложение и след като председателя на парламента провери а, дали проц... приложената процедура е била правилна, бюджета е прият. Дори ако документа по силата на член 314 зависи от специална законодателна процедура, той не представлява законода, законодателен документ по силата на член 181-182, но може да бъде отхвърлен по силата на член 260. Така че е, пред, е, председателят не е, подписва законодателен е, документ, а юридически документ. Просто исках да ви съобща това. Тъй като е, е, труд, е трудно да се определят юридическите критерии, които определят е, характера на отчетен документ на даден документ. Не знам дали съда е обмислил формулировките, но най-вероятно е така. Това е, това е документа, с който разполагахме и исках да ви представя този документ. Така че смятам, че не, нещата а, са уредени, тъй като съвета отхвърляше процедурата. Е, сега, в крайна сметка, е, една, една победа може да се определи до толкова, доколкото тя е нещо повече от а, е, а, провала. В крайна в, в крайна сметка до, до, до скоро председателят на, пар, на парламента се считаше просто за един а, а, чиновник, който да преподписва заедно с председателя на съвета един отчетен документ, така че а, промяната на това положение в крайна сметка е една добра новина. Сега а, Лисабонските разпоредби не са били правилно транспонирани и в, в момента има един дисбаланс между различните процедури и когато се извършва анализ и когато се анализират тези процедури, то понякога не е много добре, добронамерено, може да се стигне до заключенията, до които стигна съвета. Но, слава Богу, нещата бяха, приключи, приключиха правилно. Благодаря на колегите, които работиха по този проблем е, ние винаги сме поддържали е, това решение и под, под, под, подобно е, подобно понятие от 2009 година и се радваме, че след няколко години спорове най-после бе препотвърдено нашето, правотата на нашето виждане. Благодаря. можем само да се радваме на тази победа след политическата и юридическа битка, водена от парламента в продължение на години и бих искал да ви поздравя вас и всички работещи в правната служба, които успяхте да убедите Ситуация, euh, qui euh, revêtait parfois un caractère ridicule. Действително бяхме стигнали до едно почти абсурдно положение. Преди влизането в сила на договорът от Лисабон, съветът или по-скоро председател, председателството на държава членка на съвета оставяше председателя на парламент да подпише веднага след гласуването пленарна зала което ни, позволя, ни даваше възможност веднага след гласуването да направим обща снимка в пленарна сала и председателят на парламента беше заобиколен от председателя, от председателят на комисията по бюджети, на докладчиците, комисарът отговаря за бюджетите и евентуално, може би някъде в края на снимката се виждаше и председателят на съвета след влизането в сила на договор от Лисабон, стигнахме до едно почти смехотворно положение, като проекто бюджета беше под председателската маса в пленарна зала и след края на последното гласуване И след е, края на гласуването председателят на съвета трябваше бързо да дойде, за да може и той да подпише и вече нямаше снимка в края на процеса. Сега стигнахме до едно положение, което е доста по достойно и което отговаря в много по-голяма степен на правомощията на парламента. Жанок Деян ми подсказа, че след като съда с цялата си мъдрост по доста изненадващ начин анализира положението, но знаете, че съда има пълен, а, пълна свобода на решението си. Но съда с цялата си мъдрост решава, че бюджет на Европейския съюз е единствено и само счетоводен документ и че законодателният акт всъщност е подписан на председателя на парламента. Ако такова е правното тълкуване на записаното в договора, в такъв случай парламентът има много силен довод да твърди, че няма никакво основание, нито политическо, нито правно, да се продължава настоящата практика на съвета на министрите. А тя е съвета да изпраща на националните парламенти плато бюджета на Европейската комисия и предостави на националните парламенти срок от 8 седмици да изпратя своето становище е, относно принципа на субсидиарност и съвместимостта с договора. Както знаете, това е прочутия проблем с прилагането на протокол номер 2. Не знам дали а, нашият юрист консулт иска да коментира този въпрос. Протокол номер 1, както и протокол 2, но тук говорим за протокол 1, засяга проект и законодателните актове. От а, строго погледнато, тук се твърди, че на ДАК всъщност представлява решението подписано от изпълняващия председател, постен председател на парламента. От друга страна, може наистина да подчертаем а, погрешната практика на съвета, която идва и от сроковете по член 314, т.е. 1 юли. Но едновременно с това не бива да забравяме, че поне, според мен, бихме могли много трудно да наложим някакво изискване за дисциплина на съвета. Всъщност съвета си прави общо зато каквото си иска. А този акт по никакъв начин не, в, не вреди на парламента. Да, това е една лоша практика, но а, няма нарушаване на закон, законното изискване за спазване на сроковете по член 314 на договора и от този момент нататък нямаме какво да направим по въпроса и много се съмявам съвета да промени своята практика след приемането на това решение на съда, което не му допада много. Председателят, да. На практика съветът е принуден да спазва много ясно определените срокове за приемане на бюджета. Неприятното е, че както всяка година сме установявали от влизането в сила на Доктор Сепон до сега, Всъщност, не съвета на министрите по бюджета гласуват по бюджета. Тук говорим за една писмена процедура, защото след изтичането на срок от 8 седмици се оказва, че вече е месец август и естествено министрите на отговарящи за бюджета няма да се съберат през месец август. И без това много рядко идват до Брюксел. И в крайна сметка дори и посланиците няма да се съберат. В крайна сметка се прилага процедурата, писмената процедура и на практика липсва истински политически дебат относно бюджета на равнището на съвета на министрите. Но с пълно право казвате, че това не е законов проблем, това е по-скоро политически проблем. Борим се да променим тази процедура на съвета от първата година след влизането в сила на долу от Лисабон, но все още не сме го спечелили. Да се надяваме, че нашите наследници ще успеят да спечелят тази борба. Получихме поне яснота от правна гледна точка. Председателят на Европейския парламент подписва бюджета, а ние членовете на парламента и в частност членовете на комисията по бюджета трябва да гарантираме какво ще бъде съдържанието на бюджета. Тоест, че бюджета отразява нашите желания, не само тези на съвета, но тук вече опираме до политическият аспект на дебата. Бихме могли, може би, да си разменим ролите. Може съвета да подписва, пък ние да определяме сумите. И така, скъпи колеги, благодаря на юрисконсулта на парламента и отново го поздравявам за това решение. Остават ни още няколко точки в дневния ред, но ми се струва, че доста бързо ще приключим с тях. По многогодишната финансова рамка и между институционалното споразумение не знам дали Жан-Люк има какво да ни каже. Според мен няма, нямаме какво да обсъждаме продължително, редовно обсъждаме какво се случва. Няма ново развитие след пленарното заседание от миналата седмица. Спомняте си, предполагам, че одобрихме коригиращ бюджет номер 2. Става въпрос за първия транш от необходимите 11,4 милиарда допълнителни средства за 2013 година, а Престатовския съвет реши, реши да отложи за второто пленарно заседание през месец октомври окончателното гласуване по правното. из, правната правната форма на МФР, т.е. регламент, междуинституционалното споразумение и решението за собствените ресурси, по което, както знаете, се прилага само по процедура на консултация за парламента. Предадохме новото споразумение на Комисията по конституционни въпроси, която е водеща и Авко реши да отложи собственото си гласуване. Аз присъствам тящо заседание онзи ден. И Комисията по конституционни въпроси предлага един доклад, който напълно отразява нашите предложения. Тоест работим в тясно сътрудничество с Комисията по конституционни въпроси. Тази сутрин обсъдихме проблема с кредити за заплащания по време на разискването на бюджета за 2014 година. И ако някой от вас няма въпроси или коментари, мисля, че можем да се ограничим до тук с разискванията. Припомня ви, че другата седмица пак ще заседаваме същия ден, но седмицата на 26-ти. Всъщност едновременно има целодневно заседание на Комисията по бюджети. Не. Donc nous avons le matin Значи, сутринта имаме заседание на координаторите. После в началото на следобед, ранния следобед е заседанието за плащане с участието на Европейската комисия и съвета. И в 15.30 часа започва заседанието на комисията по бюджети. Някой има ли въпроси или коментари? Хелги, имате въпрос? Кога е заседанието на координаторите? 10 10 в 10.30 сутринта ми казват от секретарията от 10.30 до 12.30 сутринта. Това по принцип ще бъде първото, последното заседание на координаторите преди гласуването на измененията, което ще се проведе на 2 и 3 октомври. Други въпроси, господин Голдманис? Тъй като обсъждаме многогодишната финансова рамка, бих искал да осведомя членовете на комисията, че една от причините, поради което отложихме гласуването, беше защото има проблеми в два основни аргумента политиката по сближаване и селското стопанство. Не знам какво се случва в Агри, но аз участвам в трилози, в тристранните срещи по политиката по сближаване. Проведохме близо 70 тристранни срещи. Утре ще бъде следващата. Но поне според мен няма да успеем да постигнем компромис поне по два въпроса с съвета. Единият макроекономическата условност, Днес председателството на съвета ясно ни заяви, че компромис не може да бъде постигнат, такава е позицията и на парламента. Въпросът ми е какво ще се случи с многогодишната финансова рамка и как ние в комисията по бюджети ще реагираме, ако не бъде постигнат компромис, поне по една или две от тези важни регламенти. По политиката по подлежаване няма да се промени общата сума общата сума ще е, си остане същата. Той ще отговаря на, договорене, на договореното с е, съвета и комисията в тристранните срещи. Но в е, последващото писмо това беше споменато като едно от е, препятствията и просто искам да ви уведомя, че няма да намерим компромис. И въпросът ми е дали трябва да изчакаме, докато се вземе някакво решение, докато се постигне компромис по политиката по сближаване или трябва да вземем някакво наше решение тук. Благодаря ви. Благодаря, скъпи колега. Наистина това е голям политически проблем. Отговора ще изчакаме. Ще изчакаме ли? Да, ще изчакаме. До. Като се постигне окончателно споразумение. Ако обаче тъй като имаме политически, политическо неразбирателство по важна тема. Сега, ако не става дума за важна тема, не, но сега Джованни Лавия го няма, но Комисията по селско стопанство също привлича вниманието към 3-4 важни проблема, така че се надяваме сряда 2 октомври като срок да бъде достатъчно така стряскащо за всички участващи в а, тристранните разговори, за да се постигне някакво споразумение. Председателя Шулц осъзнава трудността на проблема и той е готов да спомене на господин Барозо и на председателството, т.е. да ги посъветва или да им евентуално да организират среща на високо равнище за деблокиране на положението по силата на член 314, както това стана за многогодишната финансова рамка по двата проблема, свързани с кохезионните фондове и макроекономическата рамка. И принципните позиции са диаметрално а, различни. Аз лично обаче не се тревожа, тъй като обикновено на, в, по този вид проблеми могат, може да се постигне някакъв компромис. Колкото обаче до ре, резерва за, резул, за постигане на резултати, разликата между 7% и 5% се отразява на кредитите за заплащанията. И съвета, но и, и комисията считат, че това може да постави под въпрос нивата на таваните за плащания. Така че нашите преговарящи трябва да обърнат особено внимание на тези пунктове, защото от, от една страна трябва да се види какъв е дела от кохезионните фондове, които който минава в резерв с цел по-добро управление и второ, каква е, е, какво е равнището на таваните, за да не стигаме до тези тавани. Така че, макар и да изглежда точно обратното, струва ми се, че това е деликатният проблем, но вие сте тези, които преговаряте на тристранните срещи и против, противна на моя оптимизъм, ако нещата не е, завършат успешно, председателския съвет ще изчака. Ще изчака съвета да направи необходимите отстъпки. Ние, нашата инициатива беше да се отложи с един месец между, първата, между сес, пленарната сесия през септември. Отлагането беше до втората октомврийска сесия, за да, за да могат да се решат проблемите свързани с кредитите за плащане и да се вземе политическо решение относно правното основание. Ако обаче няма, не получиме онези 3 милиарда и 900 милиона, ще изчакаме докато го получиме и а, ако има възражение по, по правното основание, ще изчакаме колкото е необходимо. Това е позицията на парламента. Предполагам, че на контактната група председателя Шулц ще излезе с това становище и след това ще предложи на председателския съвет подобно решение. Става дума за следващите три седмици, разбира се. Всичко зависи от резултатите на следващите тристранни срещи. Да се види дали е необходимо да се е, съберат председателите отново за деблокиране. Така, остава точка 11 всъщност, защото другите са отложени. Става дума за гаранцията за Европейската инвестиционна банка за загуби по операции. Е, Георан замества Ивайло. Благодаря. Аз представлявам Калфин, защото той сега в момента е на мисия в България, някъде между гръцката, българската и турската граница. Може би си спомняте, че Имахме подобна тема преди няколко години, свързана с гаранциите да се предоставят на ЕИБ. Сега е необходим нов мандат за следващите 5 години. ЕИБ предоставя кредити извън Европейския съюз на собствен риск или възоснова на мандат, когато има политически риск, който е гарантиран от Европейския съюз. Цялата идея е за с този външен мандат е Европейския съюз да постигне своите цели и да изпълни своите ангажименти, като подплати всичко това със средства от ЕИБ. Размера на гаранцията определя лимита на кредитирането на ЕИБ и това е много важно. Този модел работи във всички региони в Юго-Источна Европа с тези потенциални държави членки. Ам, има и други страни в Азия, Латинска Америка, само в Африка мандата е по-различен. Сегашния мандат изтича тази година. Може да бъде удължен с още 6 месеца, но това означава, че ние трябва да го направим възможно най-скоро, за да има той действие през 2014 година. Предложението от комисията включва мандат в размер на 28 милиарда евро, не милиона. Разбита е на е, две суми е, фиксиран таван от 25 милиарда и още 3 милиарда, е, които да бъдат добавени отгоре. Да има и преразглеждане през 2017 година. Докладчикът смята, че то, това ограничение ще означава намаление в сравнение с сегашните тавани, които са почти 30 милиарда. А сега стигаме до 28 милиарда евро. А, това са много пари, много средства и трябва да обсъдим въпроса. Намаляването на средства ще засегне регионите в Латинска Америка и в Южна Африка. Докладът е представил проекто доклад с 40 изменения. Има някои неща, върху които той иска, да се фокусира. Върху прозрачността, сумите, участницето на заинтересованите страни и изпълнението на европейските политики. Отново относно цифрите, той иска да се възстановят сегашните тавани, като се фиксират всеки таван на 1 милиард евро, точно от 28 към 30. Основните аргументи са, че европейските фондове, които се вливат Е и Б, те имат висока степен на ефективност. Има много голям ефект на ливарич и ам, тези два допълнителни 2 милиарда евро ще са от голямо значение. Втората част от измененията обхваща прозрачността, връзките с участващите страни и необходими са редица подобрения, особено по отношение на местните участващи страни. Е по-добро отчитане е необходимо пред Европейския парламент, по-добри връзки с външните доставчици на финанси. Това е втората част. И третата част от измененията обхваща европейските политики и целта е постигнато изпълнението на тези политики. Европейския парламент трябва да подкрепи същите а, неща, които трябваше да бъдат подкрепени през 2011 година вследствие на а, средносрочния преглед. Европейската а, инвестиционна банка трябва да изпълнява своите ангажименти както и преди и те искат да запазят високото ниво на кредитен рейтинг, който имат но кредитирането трябва да е в унисон с приоритетите на Европейския съюз. Има неща, които могат да се направят, за да има по-добро съответствие с европейските политики по социалните въпроси, екологичните въпроси, въпроса с човешките права, въпроси свързани с избягването, криването на данъци. Има много политики, които могат по-добре да бъдат приведени в съответствие с кредитирането от ЕИБ. Той а, предлага да, да има обмяна на мнение следващата седмица на 26 септември. Има срок за измененията. Това е 1 октомври. След това доклада ще бъде върнат за гласуване и вземане на решение в комисията на 17 октомври. Това е. Благодаря ви. Е, Благодаря. Въпроси, коментари, Хелга? Благодаря, Горан, че представи позицията на Ивайло. За нас този доклад е отправен в вярната посока, но има още някои неща, които трябва да се изясним по отношение на измененията. Относно количеството, ние искаме да има друго преразпределяне, ние искаме да има 27 милиарда плюс 3 относно качеството ти също го спомена, но ние искахме, искаме да засилим формулировката и да се почертае решителността за изпълнението на зелени проекти и а, целта е да се засили а, устойчивостта. 25% от дейностите да са свързани с а, зелената економика и освен това дейности на ЕБ да са обвързани с целите от стратегията Европа 2020 година и както беше казано тук да се постави фокус върху НПО и МСП. Относно прозрачността, важно е да има годишни доклади. Ам, освен това, ще ще е интересно да има и средносрочен преглед, да, да се разгледат повторно какви са възможностите свързани с бюджета и как стои въпроса с правилата за прозрачност. Ние искаме да се засили съответствието с член 21 от договорите, именно насърчаване на демокрацията, устойчивото економическо развитие и целите на Европейския съюз. Ам, виждаме, че сроковете са доста кратки, но нямаме други альтернативи и трябва да работим в тясно сътрудничество. Мерси bien. Благодаря ви. Има ли други коментари? Не. Добре, както ни припомни и Гьоран, можем да продължим по-задълбочено да да водим тази дискусия в присъствието на председателят на Европейската инвестиционна банка, който ще дойде за изслушване на 26-ти. Има коментари, други искания за думата? Не. Ами благодаря ви. Мисля, че с това приключваме с дневния ред. Закривам заседанието. и Продължаваме другата седмица.